приятел. Приключваме Приключихме и с тази точка от дневния ред. Гласуването е утре в 12 часа. Преминавам към последната точка от дневния ред. Докладът на госпожа Естер Деланге по-ефикасни економически целесообразни услуги за устен превод в Европейския парламент. Госпожо докладчик, имате думата voorzitter eh, ik richt mijn woord tot u in het nederlands en ik doe dat heel bewust. Eh, ще говоря пред вас е, на нидерландски и правя това съвсем съзнателно, не защото не мога да говоря английски или немски, но като парламентаристи е, ние все пак е, трябва да сме близо до избирателите си, а в този късен час и журналистите и други хора ни слушат, нека да могат да ни чуят на майчините ни езици. 24 са езиците, на които се работи в Европейския парламент, 28 държави вече са представени в Европейския съюз, разбира се, се ползват и много други езици с по-слабо разпространение. Но 24 са официалните езици, 0,1% от времето, работното време се заема от естонския език а, разбира се, господин председател, ние разполагаме с най-добрите преводачи. А, и това не е комплимент. А, наистина, ако не прибягвахме до услугите на устните преводачи, сигурно щяхме да економисаме много средства, но пък е, пълни кабини на с преводачи, които пък, чието труд не се е, а, използва, това също не е уместно. Е, и наистина е жалко, че след 23 е, часа се мъчим да бъдем ефективни и чрез преводачите, може би по-добре щеше да бъде да приключим заседанието в 23 часа. Но това наистина е важен въпрос. На първо място искам да кажа, че трябва да се работи по посока на предотвратяване на отказ, отказите, анулирането на преводи в последния момент. Това всъщност струва 5 милиона евро, защото се плаща на преводачи, чието труд не се използва. Освен това, трябва да е, бъдем особено осторожни по факта, че потребителите на превод е, трябва, не трябва да забравят, че превода струва пари. И също така смятам, че устният превод трябва по-нацеленасочено да се ползва. Е, да се има конкретно предвид е, от кои езици се нуждаят е, депутатите, така че да се е, проследят разходите. Също така трябва да се обърнем към Сметната палата, така че да проследи как стои въпроса с устния превод. За последен е, път през 2005 година беше изготвен такъв доклад. А, наистина трябва да се преразгледа и решението за езиковото многообразие и разходите за него. А, решение, което а, бюрото, новото решение трябва да бъде взето от бюрото до края на годината. Пожелавам успех. Благодаря много. Благодаря. Двама души искат да вземат думата. Госпожа Суика. Мадам. Хвала лепо. Желим захвалити. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика Деланге. Искам да я поправя. Искам да кажем, че, че има 24 езика с хърватски, а не 23. Освен това, искам да кажа, че трябва да намалим разходите и трябва да сме по-ефективни от економическа гледна точка но ам, нашият език току-що започна да се слуша и да се говори в Брюксел и ние искаме да продължим да можем да говорим и да слушаме и хърватски. По-добре разбира се, на време да се отказват а, този вид услуги и да се пестят средства по този начин. Искам да да се пестят средства, но от друга страна аз подкрепям езиковото многообразие и тъй като ние току-що станахме членове на Европейския съюз, ние бихме искали да използваме хърватския като наш език. Госпожа Ферейра. Сеньор президент, сеньора Хлатуре. Благодаря, господин председател, госпожо докладчик. Действително, е, този доклад е крачка напред е, към е, подмолната атака срещу многоязичието в Европейския парламент. Както е, винаги е, си служим с извинения за економии и по този начин съкръщаваме бюджета на Европейския съюз, което води до влушаване на услугите, е, което подронва и правото на депутатите да работят и да говорят на родния си език. В този доклад се пренебрегват всички липси в услугите за писмения устен превод. Е, много често липсва превод е, на всички езици, но е, този недостиг не е достатъчен за докладчицата. Тя иска да отиде още по-далеч и това е абсолютно недопустимо. Ние няма да насърчаваме създаване на още по-временни услуги и допълнително нарушение на правото на депутатите да работят носителят на езика си. Е, трябва да се оцени работата на преводачите и тя да бъдат достатъчни на брой. Тази точка от дневния ни ред приключи. Гласуването ще бъде проведено утре в 12. Следващото заседание е утре на 10 септември от 9 до 2, от 3 до 10 вечерта. Дневният ред е публикуван и а, може да се намери на интернет страницата на Европейския парламент, както излъчването на заседанията могат да се гледат по интернет. Желая ви приятна вечер!